Преминаваме към следващата точка в дневният ред. Ще обсъждаме предложението за регламент на съвета, което променя изменението 2234-2007 относно общият пазар и някои по-специфични изисквания относно някои земеделски продукти. Давам думата на госпожа комисаря Фишер Бойл. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, нека да започна, като ви благодаря за това, че позволихте спешна процедура за двете предложения, които надявам се, че ще подобрят ситуацията на млечния сектор. Първото относно член 186 и второто, е относно изкупуването, схемите за изкупуване спрямо квотите. Разбира се, това са две а, мерки измежду дълги списък а, мерки в този сектор, които бяхме приели. На 17 септември имаше резолюция. Надявам се, че сте забелязали, че много от вашите препоръки вече бяха включени. Например, с различните проучвания, също така предложения които са покрити от днешните, които са включени в днешните предложения. Относно дългосрочните мерки, знаете, че ще се състои такава че ще има такава група на високо ниво и се надяваме, че след като се проведе вече една среща, ще имаме и първи доклад до юли до година. Е, считам, че реалността днес на млечния пазар е, че цените постепенно се покачват. И не виждаме допълнителни приоритети за интервенция. Относно предложението по член 186, това е разпоредба, която засяга голям брой продукти, но млякото не е включено. Цената е много нестабилна това датира от 2007 година. И това показва, че ще е добре да включим и млякото в този член. Така ще се позволи на комисията да предприеме по-бързи мерки. Съвета на министрите на земеделието отпусна, се съгласи да се отпуснат тия 280 милиона евро на земеделските производители – Целта е, разбира се, да се отпуснат тези средства бързо и за тази цел имаме нужда от правното основание на член 186. И, и съответно да се отпуснат средствата по различните държави, това възможно най-скоро и естествено в съчетание, спазвайки националните квоти. Целта е да се подпомогнат тези земеделски производители, тези млечни млекопроизводители, които са най-засегнати от настоящата криза. Така че определено за тази цел трябва да включим и млякото в член 186. Разбира се, предлагайки тия 280 милиона, за които казах, трябва все пак да, всички да си даваме сметка, че бюджетните власти както и министрите на финансите трябва да решават по тази сума отново на 19 ноември. И това са последните средства, които, така да се кажем, имам в джоба си разположение. Освен и, и, и, но освен вече отпуснатите и това е с цел да се а, поддържа финансовата дисциплина. Но член 186 не означава, че се дава зелена светлина на комисията да предлага каквото си поиска. Само искам да кажа, че това ще засегне частното съхранение на различни млечни продукти, например сиренето. И втората част от предложението засяга управлението на системата за квоти. Вече съществува днес възможността с държавите членки да изкупуват квоти. Съществува също възможност държавите членки да намалят количеството квоти, което изкупуват от пазарите и съобразявайки го с националния таван за квотите. Това не е задължителна схема. Ясно стана от дискусията, че такива задължителни схеми със сигурност няма да проработят. Така че това, което имам да кажа, очаквам вашите коментари. Благодаря, госпожо комисар. А сега ще изслушаме изказващите се от името на групите. Първо и господин Дес. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Радвам се, че това спешно искане беше прието с мнозинство в парламента. Тя се отправи, обръща се към нашите млекопроизводители и показва, че ние поехме нашата отговорност. Някои колеги от други страни считат, че това е средство да се подпомогнат млекопроизводителите в тежък период. Вярно е, че това предложение идва сравнително късно и е сравнително по-слабо спрямо това, което искахме, но по-добре е това, отколкото нищо. Така че тази програма също за изкупване на квоти трябва да бъде задължителна. Това ще ви кажа, ако искаме да бъде ефективна. Поне така мисли нашата група. Но не виждам мнозинство тук, както и в съвета по този въпрос. Ако не ги направим задължителни, това ще допринесе за още повече объркване измежду държавите членки. Включването на млякото в член 186 аз лично бих желал и ще направя изменение в тази насока, тази мярка да бъде само за две години. Искам също така, благодаря, искам да ви благодаря за 280 милиона евро, госпожо комисар, защото ви определено следвахте желанието на парламента, просто нямахте повече налични средства. И именно за това бих желал да гласуваме за това леко изменено предложение. Благодаря. А сега господин Декастро за две минути от социалистите и демократите. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, ще се възползвам от случая, за да изразя удовлетворението си за това, че парламентът прие да се включи млякото в член 186. Прилагането на тези мерки, които ще управляват интервенцията, всъщност ще даде на млякото много важен, важна роля в такъв тежък момент за целия млекопреработвателен и млекопроизводителен сектор – и така, както каза госпожа комисаря, комисията наистина е взела предвид исканията на парламента. Парламента, който много пъти казва до сега, че взетите мерки са били недостатъчно ефективни, за да се овладее кризата с млякото. Но това не бива да се счита за карт бланш, дадена на комисията да прави каквото си иска в подобна ситуация. За парламентът е много важно да участва във всички етапи на взимането на решение, за да може да гарантира един демократичен контрол. И за това парламентът трябва да бъде предварително информиран от комисията за това как тя смята да използва новите правомощия, дадени по член 186, в случая с млякото и млечните продукти. А сега господин Лайон. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа комисаря за нейното присъствие днес, а и за това, че се отзова положително на резолюцията, прията от парламента на 27 септември. Ние приветстваме мерките ви да стабилизирате пазара на мляко и млечни произведения както и за средствата, които отпуснахте за преструктурирането. Що се отнася до първата част от вашето предложение, въпросът, който следва всички да си зададем днес е защо от нас се иска да приемем мерки от неотложен характер на толкова късен етап, е, имайки предвид, че вие сама признавате, че възстановяването на пазара вече личи. Ние не бихме искали да се променят квотите, но след като те са факултативни за държавите членки, ние няма да се противопоставим. Що се отнася до разширяването на предложеното поле на 186 член, според мен, е, моя опит сочи, че комисарите, министрите обикновенно искат нови правомощия от законодателните събрания, за да могат да решат един или друг проблем. Днес сякаш се иска да дадем повече правомощия на е, комисията, на госпожа комисаря, без да ни се казва за какво точно ще бъдат използвани тези правомощи. Аз колкото разбирам, вие не се нуждаете от тези правомощия като правно основание за разплащане на допълнителните 280 милиона евро. Ако е така, моля да го кажете, понеже в противен случай ние се притесняваме, че е, бихме ви дали безусловни правомощи. Е, госпожо е, комисар, вие казахте, че от финансова гледна точка са ви оскубали почти до край, така че <laughs> ние наистина не знаем за какво са необходими тези нови правомощия. Уверявам ви, госпожо комисар, че ние ще ги приемем тези нови правомощия, само ако са ограничени във времето и са за конкретни мерки. От името на зелените за минута и половина думата има господин Хаузлинг. Е, благодаря, господин председател, госпожо комисар, госпожи и господа. Най-сетне този дебат се пораздвижи, най-сетне комисията прави нещо, което ние желаем, за което настояваме отдавна. Ние не сме против е, е, финансовото подпомагане в никакъв случай, но тук става въпрос за капка в морето. Решението от Люксембург е, няма да способства за възвръщане на равновесието между търсенето и предлагането. Да, изкупуване по квоти на факултативен принцип, прекрасно, но това няма да намали общия обем на продукцията на мляко. Трябва да се вслушаме в казаното от сметната палата. А какво бе то? Необходимо е предлагането да се е, насочва, да се регулира и политиката в млечния сектор на Европа следва да бъде ориентирана към качеството. И после, колкото се може по-скоро, е, да премахнем възстановяването на е, средства при износ на млечна продукция. Ние очакваме от комисията отговори, е, които са дългосрочни. За съжаление обаче, комисията все още не ни дава такива отговори. Необходимо е, разбира се, да укрепим и организациите на производителите, за да могат те успешно да преговарят с веригите супермаркети. Господин Никълсън, консерватор и реформатор. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да кажа, че определено приветствам решението. С нощи в комисията и днес, мисля, хвърляме повече светлина върху положението. Отчаянието, което усещат много млекопроизводители, се свежда до това, че след като е, възстановяването вече е покълнало, както каза господин Лайенс, тези кълнове все още не са стигнали до банковите им сметки. И това разбираемо поражда отчаяние. Но, госпожо комисар, толкова по-добре, че можем да разговаряме е, за всичко това. Е, и наистина 186 <clears throat> член ще трябва да обхване и млекопроизводството, за да могат тези средства да стигнат колкото се може по-бързо до млекопроизводителите. Допада ми идеята на господин Дес, ако той внесе такова изменение за ограничено във времето действие на, мер... на мярката, аз ще го подкрепя. Благодаря на господин Никълсън. Обединена левица. Господин Леярик, две минути. Господин председател, госпожо комисар, аз съм длъжен да ви повторя тази вечер, че финансовите разпоредби, които предлагате, са капка вода в е, океан на криза и на отчаяние, което преживяват в момента стопанските производители. Вие деблокирате 280 милиона, докато при няколко седмици говорихте за 600 милиона. Един път ще дадете по 1000 евро на е, селени, които сега използват от 200 до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 Искаме спешен финансов е, план, а не е, просто някаква лепенка, за да лекувате рак. Вие няма да използвате обществени средства за широка програма за клане на крави и закриване на ферми. Вие ще унищожите европейското селско стопанство, защото най-малките е, и най-младите ще пострадат. Тези, които опазват околната среда и произвеждат произвеждат качествени млечни продукти. Как дръзвате да предложите това, когато толкова семейства в Европейския съюз няма достъп до храна, като започнем с млякото? Добавям ви, е, че утре с вашия план ще се продават е, мляко. Утре ще ни е, хвалите Лисабонския договор и ще ни кажете, че 646 член от правилника ви дава пълни права. Но вие имате тези пълни права и без Лисабонски договор. И тези пълни права ви ви дадоха възможност да освободите квотите, които ни е, под... слагат в кризата, в която се намираме сега, е, само в услуга на индустриалните услуги и на търговците. Защото днес Сметната палата показва, че е, до 2007 година цените са се увеличили с 17%, докато изкупните цени са се увеличили само с 6%. Госпожо комисар, аз искам да ви кажа, че е изключително успешно масово да подкрепите с селскостопанските производители с голям европейски е, фонд, който да бъде спешен, да, не, да осигурите минимални цени, а не капиталистическия пазар да унищожава нашите селскостопански производители. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Яник. А сега е, за независимите давам минут, време, е, минута и половина на госпожа Форбай biztos asszony természetesen igennel fogok szavazni noha. Благодаря, господин председател. Аз естествено ще гласувам за предложението, но знам, че това, което предлагате, няма да реши нищо за селските стопани. Всеки случай бих искал да ви задам три въпроса. Първия ви въпрос е какви полки ще извлечем от кризата? Вие всъщност извлеквали сте и най-малката полка от тази криза, госпожо председател? Определено, тук не става въпрос за природно бедствие, за някакво цунами. Става въпрос за е, последица от цяла поредица погрешни решения. Последица от една е, селскоспанска политика, която е провал. Какво ще обещаете на селските стопани за в бъдеще? Как ще могат те да избегнат подобни кризи в бъдеще? Ето, аз ви задавам и този въпрос и се надявам да получа подробен отговор. По-нататък, вчера казахте, е, по време на изслушването на комисията, че държавите членки ще могат факултативно да използват съответните квоти. Какво означава това? Означава ли, че те равноправно ще разпределят средствата, така че да е, е, не стигнат до големия бизнес най-накрая, а всъщност до тези, които най-много се нуждаят от тях, именно дребните производители, които се нуждаят от тези средства, за да могат да оцелеят? И най-вече онези, които са изпаднали в най-тежко положение. Малките, дребните селскостопански производители от новите държави членки. Как ще сложите край, госпожо комисар, на, на тази нетърпима дискриминация, е, знаете, на която сме жертва ние, унгарците? Ние 100% отворихме селскостопанския си пазар за Европейския е, съюз, а в замяна е, получихме някакви трохи. Как ще сложите край на това неравенство? Сега ще изслушаме останалите оратори. Господин Лавия започва минута и половина. Господин председател, госпожо комисар, колеги, аз оценявам подхода на госпожа комисаря, това, че тя е тук, за да разясни мерките, които взема в млекопроизводството, независимо от това, че мерките не са ни разяснени подробно, все пак струва ми се, те са в правилна посока е, за преодоляване на проблемите, на които са изложени селскостопанските производители. Опасявам се обаче, че тези мерки няма да бъдат достатъчни. От съществено значение е да гласуваме за изменение по 78 и 186 е, що се отнася до 186 е, в е, букви А и Б е регламентирана защитата на определени продукти. В някои случаи намесата се поражда при движение на цените надолу или нагоре, в други случаи, когато цените се движат само нагоре. Това е несъответствие, което според мен е неприемливо и аз от името на НП ще предложа изменение, съгласно което комисията ще е длъжна да информира парламента преди да предприеме по-нататъчни мерки по 186 член от регламента за обща пазарна организация. И това изменение е съвместимо с току-що предложеното от социалистите, мисля. И най-сетне призовавам госпожа комисаря, както бе призована тя в резолюцията от 17 септември, да приеме минимални цени наред с действащите национални тавани. Благодаря ви, господин Лавия. Господин Капула Сантос, една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. За жалост всички си даваме сметка, че млекопроизводството на Европа преживява тежки времена. Моята група в продължение на месеци неколкократно призовава за неотложни мерки за избавяне на хиляди сълскостопански производители от фалит. Ние сме подкрепяли е, и инициативите на други политически групи в съзвучие с тази наша цел. Така че приветстваме инициативата на комисията, колкото и половинчата да ни се струва тя. Ето защо социалистите тази сутрин гласуваха за спешния дебат, който бе поискан от нас. И все пак настояваме Европейският парламент да бъде постоянно информиран за мерките, които комисаря ще предприема при новите си правомощия през едните няколко дни. Все така ще се стремим да поддържаме равновесието на пазара, така че сълкопанските производители е, да имат приличен доход, както между другото се припотвърждава и от Лисабонския договор. Госпожа Полсен има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, необходимо е, разбира се, да се действа бързо, за да бъдат преодолени подобни кризи в различни сектори и отрасли на економиката. Както постъпихме по отношение на банките, по отношение на промишленото производство, така следва да постъпим и сега по отношение на селско-стопанските производители. Но такива кризи ще има и в бъдеще, ако не в млекопроизводството, в зърнопроизводството или в някой друг подотрасъл. И аз бих искала да разширим периметъра на на своето внимание отвъд рамките на тази е, дискусия. Нима не можем да разрешим острите проблеми. Мисля, че трябва е, да намерим коража да въведем политическо планиране, така че общата ни селскостопанска политика да бъде наистина е, устойчива, гъвкава и в състояние да се справи с най- е, тежките последици от ценовата нестабилност. Надявам се, че ще се запазят е, фамилните ферми и за напред в Европа. Благодаря, не виждам господин Бове на мястото му. Господин Бове не може да присъства в залата, така че аз ще го заместя. Имам няколко въпроса към госпожа комисаря. Смята ли тя наистина, че протестите ще спрат след всичко това, като се отпуснат тези средства? Според мен парламентът дава непопълнен чек на комисията. Та ние не знаем е, какво ще прави тя с тези пари. Ние трябва да погледнем фактите и да ограничим е, разширените правомощия, които иска комисията с срок. Но е, бихме могли да зададем и следния въпрос на комисаря. Непрекъснато се говори за реструктуриране. Какво всъщност имате предвид в случая? Смятате ли, че е правилно така и за напред да изплащаме е, пари на големите, принуждавайки малките да излизат от бизнеса? Според мен е, това не е разумна политика. Е, би трябвало определено да насочи вниманието си към е, е, регионите в най-тежко економическо положение и да им помогнем да се преструктурират именно те. Господин Влосович е следващия оратор, но той също не е в залата и не го очакваме. Господин Ферера има думата за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Предложението, внесено от комисията, фактически е самопризнание за несъстоятелността на собствената и политика в млекопроизводството и в същото време е, отстояване на все същата политика. Това, което трябва да направим е да изменим посоката на общата селскостопанска политика, която в сегашния си вид води до изпадане в несъстоятелност на е, хиляди селскостопански производители. Хиляди е, семейства разчитат е, на този поминък ще обезлюдеят цели райони от страните със съответните социални и екологични последици. Необходимо е селскостопанските производители да получат справедлива цена. А това означава повече средства, отколкото в момента има. И съответно, <coughs> мерките трябва да бъдат по-широки, да не бъдат просто палиатив, прогресивно, ежегодно трябва да се увеличават млечните квоти в количествено и в стойностно изражение, изражение да не се прекратяват към 2015. Госпожа Доц има думата за една минута. Благодаря. Както повечето от депутатите, аз съм за подкрепата на спешната процедура по отношение на член 186. Тук става въпрос за оцеляването в селското стопанство и особено на дребните селостопански производители, както виждаме в Северна Ирланда. Както вие казахте, госпожо комисар, трябва да се измени този член 186, за да се предостави подкрепа, тогава ще ви подкрепя, стига тези средства да се предоставят бързо твърде много а, земеделски производители чакаха твърде дълго. Притесняват ме обаче предложенията по отношение на член 185 до 94. Аз имам доста а, въпроси в това отношение. Те ще създадат неравнопоставеност между различните региони в Европа, което противоречи на сегашната европейска политика. Благодаря. Благодаря, госпожа Дот. Сега една минута. На мину... За минута и половина господин Бешу. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Що се отнася до политическо е, събрание, до политическо заседание, всички бяхме тук многобройни, когато искахме да взима някакви мерки. Но всички сме единодушни, че отговорите, които са ни дадени, са, идват с голямо закъснение и че трябваше много повече е, време, отколкото първоначално беше предвидено. И тепър... Та тези суми, за които говорите, всъщност даже и в краткосрочен план не помагат достатъчно. А що се отнася до дългосрочният план, нещата са още по-зле. Защото целият сектор не може да се лиши от средства за производство и средства за организация, защото със сигурност ще се сблъска с много нови подобни кризи. Но въпросът тук тази вечер за сега е най-вече за член 186. И аз имам един много просичен въпрос, госпожо комисар. Този член. Защо искате да го прилагате? За да се прави какво, от кога и по какъв начин? Благодаря много, господин Башу. А сега за една е, минута госпожа Гасия Перес. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, преди един месец тук дебатирахме по една резолюция, където се предлагаше да се въведат мерки за интервенция в млекопроизводство. Сега имаме две такива предложения. Ние приехме по процедурата спешност, както вие искате, но трябва да се обмисли целият подотрасъл като цяло. Не може капка по капка да е, работим и то по тема, която обсъждаме вече месеци. Трябва да се увеличи а, едно увеличение на помощта де минимис ще доведе до общо изкривяване. И не става въпрос за помощ само от 280 милиона, която ние привесваме. разбира се. Позволете да ви припомня, госпожо комисар, че ние тук приехме една резолюция за това, че са нужни 600 милиона евро, за да се реши проблема в а, а, млекопроизводството. Благодаря, госпожа Реймес. Една минута. Господин председател, колеги, планираните изменения на член 178 и 9 мисля, че комисията се отклонява от досегащите си усилия и застава на страната на големите предприятия. Това е опасно тъкмо преди да се приключи с системата за млечните квоти, да се изкривяват нещата така. Аз мисля, че е, тези изменения трябва да се отхвърлят, защото вие вървите против историята. Е, комисията откликва на призива на Европейския парламент за спешни мрежи, мерки се опитва да промени член 186, така че в дългосрочен план пък Европейския парламент да има по-малко свобода на действие. Затова бих го отхвърлила това. Бих го приела, ако имаше ограничен срок за прилагане така, щото да се гарантира свобода на действие на парламента, което може да се постигне в бъдеще по реда на а, член 142. Благодаря госпожа Раймес, а сега господин Ашвардс. Две минути. Благодаря, господин председател. Господин председател, Млекопроизводството е в криза. Искам да поздравя госпожа комисарката, защото мисля, че правилно се постъпва. Сумата 280 милиона е реалистична, ще се приеме добре от сектора и а, също така ще кажа, че трябва да се променят а, съответните разпоредби, за да може помощта да достигне скоро до производителите. Подкрепям я, макар че трябва да се направи ограничение за прилагане на тази мярка до 13-та година най-много за а, схемата за обратно изкупуване на националните квоти. Там вече имам резерви. Там, според мен, се а, е, наказват ефективните, добре действащи млекопроизводители и често това са младите хора, младата кръв в този отрасъл посланието е погрешно. Днес нещата много бързо се променят. Затова не трябва да се реагира в краткосрочен план, а трябва да има дългосрочна стратегия. Затова подкрепям госпожа комисарката за дългосрочната и стратегия и я насърчавам да върви на там. Дългосрочна стратегия, а не краткосрочна реакция. Благодаря. Благодаря, господин Ашвард. Минута и половина, господин Калиновски. Szanowny panie przewodniczący, szanowna... Благодаря ви, госпожо комисар. Надявам се, че млекопроизводителите са преживели най-лошото, че той е зад гърба им. Решението да се подкрепят млекопроизводителите е, с 280 милиона до година е добър знак, но си остава основния въпрос. На къде вървим? От тук нататък е, в дългосрочен план няма производство и няма производители. Най-важното е какво е бъдещето на квотите за нашето производство. Има две тенденции за момента. Първата е резултат от е, прегледа на обща селскостопанска политика и постепенно увеличение, е, което би довело в 2015 година до, до отмяна на квотите. И на второ място да се намали доставката на мляко. като двете си противоречат. Аз съм за запазване на квотите, но ако разпределението на квотите между държавите и членки става възоснова на обективни и справедливи критерии а, мисля, че а, а, разширяването на обхвата на член 186, да, но все пак трябва да има ясно определение на ролята и инструментите, които ще използва комисията. Господин Кели, за знамената, благодаря ви. Госпожо комисари, ако е, мисля, че трябва само преди 18 месеца казвахте, че ще се увеличат квотите, а в някои държави паднаха на половина. Ето за това комисията трябваше по-бързо да се намесва на пазара и в това отношение предложението е продължително моя регион много млекопроизводители, особено дребни, особено семейни фермени, едва се самоиздържат и са на ръба на фалита. Много са а, заинтригувани от това, че банки и други, които също са закъсали, получават помощ. Извинете, господин Кели, казва председателя, бихте ли говорили малко по-бавно, ако обичате? Да, извинявам се. При, приветствам 280 милиона евро, но това е просто пластир върху кървяща рана. А в интерес на солидарността към дребните производители, в частност, тази е, цифра трябва да се повиши. Освен това, трябва да се разгледа целият въпрос с предлагането на млякото на пазара. Обеден съм, че ще предстоят още проблеми и бързо ще ни свършат алекопласта. Благодаря. Благодаря, господин Кали. Една минута. Госпожа Еглар. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар. Да, ние не, не искаме млякото да се да влезе в приложението на 186 член. Не може непрекъснато да критикуваме комисията. Този път комисията има възможност да действа бързо и трябва да й предоставим тази възможност. А, като разбира се, искаме да контролираме какво прави тя и сме го направили по силата на изменения от Народната партия. Верно, е, че 280 милиона са капка в морето, но все пак бюджета е ограничен и няма повече пари. Е, трябва просто да се примирим с това. Но искаме тези 280 милиона да се отпуснат на най-засегнатите – тук се говори за пазар на млякото, но говорим за хора и за цели райони. И е ясно, че трябва да ги защитим. Госпожо комисар, е, говори се за фонд за млякото днес след обед. Аз е, е, се радвам от това, което чух. Трябва ни този сигнал, този фонд за млякото, Бюджетът е предвиден за бюджета за 2010 година. Благодаря ви. Давам думата за една минута на госпожа Патра. господин председател, госпожо комисар. Аз Смятам, че включването на млякото в член 186 е нещо важно и спешно. Ние приемаме тази спешност. Състоянието на млекопроизводството е сериозно, трябва да го защитим, както по економически, така и по социални причини. Аз съм от Португалия и в района на Португалия, Асорите, млекопроизводството е много важно. Там това са райони, които са социално крехки и е много важно след 2015 година системата за квотите да останат. Мерките, които се предлагат са гърчави, но трябва да ги прилагаме. И искам да знам как средствата ще се използват в условията на криза. Комисията често е действала под натиск и с закъснение. И затова искам комисията да ни каже какво приложение предлага и какви ефективни мерки е, прилага, за да има продължителност и въобще устойчивост в е, е, този сектор. Господин Яр има думата. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар. Поздравявам ви, обаче имам критика е, по програмата за доброволно откупуване на квоти. Мисля, че ако имате успех, това откупуване трябва да стане задължително. Мисля, че доброволното откупуване по-скоро вреди, отколкото помага и е, то може да има отрицателни последици. Откупуването на такива квоти може да предизвика финансови проблеми и е, пречи на оздравяването на пазара. И затова съм против такава постъпка, такъв подход. Трябва ни оздравяване на пазара, така че аз отхвърлям част от изменението, което беше предложено, но ще е, гласувам цялото изменение. Господин Кортес. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги, да, трябва да вземем мерки, които да решат проблема и да внесат правила в, този, в сектора на млечните продукти. Знаем какво ще предизвикат мерките за млекопроизводителите. Знаем също така, че млекопроизводителите искат само едно нещо да се изкарват честно прехраната. Искат също техните инвестиции, техните усилия да бъдат възнаградени. И за да ви гласуват те доверие, ние трябва да направим качествена реформа. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Най-важните думи, прозвучали от устата на госпожа комисаря, е, че пазарните цени започват да се покачват. Това трябва да го отчетем тук е, и да настояваме ценовото увеличение да стигне до производителите. Да, 280 милиона им се отпускат, но те биха предпочели да заработят парите си чрез справедлива цена, отколкото с подаяния. Някои тук критикуват комисията, но нека признаем, че интервенционни средства са използвани и по-рано за постигането на ценова стабилност дори на е, ужасяващо ниско равнище. Част от критиката, разбира се, е необходима, част от критиката трябва да е строга. Ако ви трябва разширяване на полето на 186, за да изплатите тази символична сума от 280, добре. Но нека видим какво ще стане с ОСП след 2013 година. И онези политически групи, които тази вечер оказват подкрепа на това предложение, нека подкрепят и една добре финансирана обща селскостопанска политика след 2013 година. В противен случай думите ви ще бъдат празен звук. Благодаря. Господин Бове има думата. Да, извинете, трябваше да съм тук преди малко, но Бях заед, обяснявах на френските слушатели какво ставаше вчера в Люксембург. Мисля, че решението на съвета е лошо. Лошо, защото единствената дума, която срещаме в текста е преструктуриране. И в Франция минахме 440, 4420 производители към а, 80 000. И си мислим, че тези средства, които всъщност ще ни бъдат отпуснати, ще бъдат присъдени на тези производители, които ще надхвърлят квотите. Всъщност това ще доведе само до по-голямо осложняване. Това не е правилната посока. Тези 280 милиона, които са отпуснати, това те представляват 50 евро на месец за една година на един производител. Тоест, това е подигравка с тежките условия по време на криза за млекопроизводителите. Относно член 186, в момента в който уж ще имаме съвместно взимане на решение по този въпрос, ние да даваме отново един непопълнен чек на комисията. Благодаря. А сега задаме тук господин Николеско. Благодаря господин председател. Искам да задам въпрос на госпожа комисаря. Първо искам да я благодаря за присъствието и тук. Казахте, че средствата, които са, ще се отпуснат за млечния сектор, ще се дадат на държавите членки в зависимост от различни исторически фактори на развитие. Именно за това ние не сме доволни и някои държави членки няма да успеят да произведат дори за собственото си производство. Председателят помоли оратора да говори по-бавно. Там, комисията казва, че а, тези средства ще бъдат отпуснати на държавите членки по исторически, така се каже, критерии но а, ние считаме, че това не е справедливо. Именно за това считаме, че ще е по-добре да имаме либерален пазар. Защото мислите ли, че използвайки един такъв исторически, исторически критерии, ще успеете да спасите нещата? Благодаря. А сега госпожа Невачева. Колеги, бих искала да приветствам решението на съвета и комисията за отпускането на допълнителен пакет от двеста и осемдесет милиона евро субсидии за млекопроизводството през две хиляди и десета година. той е ясен сигнал към тези които всеки ден търпят негативните последици на кризата. такива адекватни отговори призовавам да не бъдат еднократни и конюнктурни а част от една целенасочена дългосрочна стратегия за възстановяването стабилизирането и развитието на този сектор в европа ето защо е важно да се вземат предвид мерките които всяка държава членка ще предприеме. бих искала да обърна внимание че предложенията за промяна на регламент one thousand two hundred and thirty four българия може да приеме само частично. настояваме в проекта изрично да се запише че възможностите за управление на националните млечни квоти ще се прилагат по избор от страна на държавите членки важно е да се запази възможността за избор на съществуващата схема за изкупуване и преразпределяне на млечни квоти през националния резерв. не сме в състояние да си позволим нито задържане нито събиране на вноска от производителите тъй като българският сектор е в процес на модернизация. в противен случай българските производители няма да са конкурентоспособни и след. две хиляди и петнадесета година. Благодаря, госпожо Неделчева. А сега господин Олесничък. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, приветстваме решението да се подпомогнат земеделските производители, включително и полските, разбира се. Но когато говорим за пари, въпросът е как тези средства ще са изразходвани и дали те ще достигнат до тези, които наистина най-много са пострадали от кризата – не съм за да се дадат на всички по, на всички по малко, т.е. да се помогне на никой по този начин. И тези исторически критерии, мисля, че трябва да погледнем в миналото преди да се обърнем към бъдещето. Преди година и половина земеделските производители получаваха сравнително добри цени за млякото и е, получаваха субсидии от Европейския съюз за обновяване и модернизиране на целия сектор. Ние трябва да се подготвим за бъдещето, базирайки се на уроците, които сме научили от миналите си грешки. И трябва да имаме ясен план за развитието на този сектор. Харчене на пари по директни субсидии, но също така и с използване на млечните коти. Това са основните ни приоритети. А сега господин Сикевски за една минута. Госпожо комисар, имам въпрос. 280 милиона. За какво ще бъдат използвани? Допълнително преструктуриране ли? или така както поискаха 20 държави членки, финансова инжекция за пазара. Бих желал тези средства да бъдат използвани за подкрепещи механизми. Не мисля, че земеделските стопани могат да продължат с модернизирането. В момента те не са способни да получават заеми момента не е подходящ момент за инвестиции. 280 милиона евро представляват 2 евро на тон мляко, произведен в Европейския съюз. Комисията иска да, да намали производството чрез системата за управление на квоти. А, Нека да не забравяме какво се случи с прозара на захар след реформата. Така че, мислите ли, че в момента е най-подходящо време за намаляване на млекопроизводството? Благодаря, господин Сикиевски. Господин Дорфман за една минута. Господин председател, госпожо комисар, Радвам се, че няколко седмици след като приехме тук една резолюция относно млякото, вие ни предлагате мерки, отговарящи на нашите искания. Съгласен съм с вашето предложение по член 186. Също така съм съгласен и с едно ограничаване във времето, и това изглежда логично. И съм за е едно специфично разпределение на квотите, но за сметка на това съм много изненадан от мерките за изкупуване на квоти. Защото вие казахте, че кризата не се предизвиква от квотите. В този случай просто не разбирам защо трябва да има изкупуване на квоти. И в заключение искам да кажа, че не можем да спрем до тук. Трябва да вземем други мерки. Има например, планински области, където единствената прехрана всъщност идва от млекопроизводството. Благодаря. И господин, госпожа Къстингер, последно изказване. Госпожо комисар, колеги, аз също бих искала да благодаря за 280 милиона. Истина се надявам, че тези средства ще облагодетелстват и 40-те хиляди австрийски фермери. Знаете какво е положението у нас, особено сред малките производители. Така че, госпожо комисар, Австрия винаги се е противопоставила на премахването на квотите и аз се радвам, че сте предложили такава мярка. Смятам, че факултативната схема на обратно изкупуване на квоти трудно може да бъде разбрана. Ако се приложи, цената на квотата ще нарасне и как ще го обясним това на нашите фермери? А, благодаря ви, госпожо Кюстингер, каза председателят. Госпожо комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. След като внимателно изслушах е, протеклия току-що дебат, трябва да кажа, че от някои от изказванията може да се остане с впечатлението, че това е едва първата стъпка, която предприеме в Европейския съюз за да подпомогнем лекопроизводството. Нищо не би могло да бъде по-далеч от истината. Аз съм сигурна, че поне някои от вас са добре запознати с ставащото от януари тази година насам, когато Въведохме схемите за съхранение на млечните излишъци в държавния и частния сектор, е, въведохме интервенционните фондове и така нататък. Така че новоизбраните евродепутати е, вероятно ще трябва е, за домашно да проучат по-внимателно какво е станало преди да започне мандата им. А по конкретните предложения. Отново и отново ще кажа. Обратното изкупуване на квотите не е нещо ново. Тази възможност вече е на разположение на държавите членки, ако те желаят да подпомогнат някои отделни млекопроизводители да закрият производството си. Това е, разбира се, доброволно и аз не желая, нямам намерение мярката да става задължителна и квотата може да бъде е, запазена в националния резерв от държавата членка и тя след това да я разпредели при необходимост. Това е част от дебат. Другата част, която най-вече съсредоточи вниманието днес, е за член 186. Най-напред е, трябва да кажа, че причината за разширяване на предложеното поле на 186 и за да включим е, млекопроизводството, е необходимостта от бърза реакция. И аз не виждам, според мен няма основания защо млекопроизводство да не е в предложеното поле на този член, наред с месопроизводството. И общо можем да кажем, онези, които се опасяват, че комисията, видите ли, получава е, неспецифични правомощи и може да прави каквото си иска, би следвало да помнят, че 186 ти по определение е нещо много положително в общия случай. Това е разпоредба, предназначена за подпомагане на изпадналите в затруднение максимално бързо. Така че тук не става въпрос за бланков чек, е, за, за непопълнен чек. А и знаете, всяка мярка по този член се обсъжда от правителния комитет. Аз е, чух това, което предлагате, е, мярката е, да бъде ограничена във времето и отбелязвам позицията ви. След това много неточна информация се разпространява. Тези 280 милиона евро не са за преструктуриране. Това просто е възможност бързо да се изплатят средствата, след като е, всички формалности бъдат е, изпълнени, след е, като съвета на министрите на економиката и финансите го приеме, след се през ноември, след като се подпише бюджета за 2010 година, да можем да действаме веднага. Е, което не би било възможно, ако не се измени 186. Така че тук не става въпрос за никакво преструктуриране, както вече казах. Това е възможност от тези средства държавите членки да подпомагат най-нуждаещите си. Как ще се разпределят средствата? Аз ясно съм заявила, възоснова на производствените обеми. Е, тук е, се обсъждат някакви други идеи. Явно но ако започнем да се пазарим помежду си как да се извърши разпределението, ще ни отнеме поне една година. Прекрасни идеи колкото искате, но обща едва ли бихме постигнали. И позволете ми да се обърна към някои от задалите конкретни въпроси за организациите на производителите. Това е отлична идея, такива организации са необходими. Казвал съм го и тук по-рано, когато говорихме за плодовете и зеленчуците, например. Ако селските стопани вместо да се конкурират помежду си, насочат е, е общите си усилия към големите изкупателни организации, аз предварително мога да предскажа кой ще победи. Така че нека е, първичните производители се обединяват помежду си, толкова по-добре за тях. Напълно съм съгласна с казаното от вас, е, че има световен проблем. Един милиард е, е, души по света гладуват. И затова бях е, някак оскърбена от това, че европейските фермери разливат мляко по нивите, когато по света има такъв глад. Това не прави услуга на европейското селско стопанство. И бях много удовлетворен от това, че господин Бове и господин Хойслинг тук, двамата, е, успяха да се вкарат в времевия регламент. Не знам точно е, как стана е, това. Е, Знаете, господин Бове е, не беше се явил, когато му дойде реда, но след това се възползва от спонтанните изказвания. Браво на него! Е, благодаря, госпожо комисар, казва председателят. С това е, закривам дебата. Гласуването ще се проведе в четвъртък. Следващото пленарно заседание ще бъде утре от 9 часа. Дневния ред е публикуван, в това число в интернет. Вдигам заседанието.